Колеги, трябва да започнем. Първо бих искал да ви помоля да одобриме проекто Дневния ред. Благодаря ви. След това одобрение на протокола от заседанието на 6, 17 и 18 септември. Благодаря ви. И следващата точка, дневния ред, упростяване на прехвърлянето на МПС, е, проекто становище на господин Пиркър. Имате думата, господин Пиркър. Er Благодаря, господин председател. Опитах се да си реша техническите проблеми. За какво става въпрос в това предложение? Това е важно предложение за всички засегнати, а именно упростяването на регистрацията, прехвърлянето на автомобили, които вече са регистрирани в друга държава членка на Европейския съюз. Водеща комисия е комисията ИМКО, не знаем какъв точно е графика за работа върху този документ в комисията, но ние използвахме времето да представим нашето становище на време. Ще ви обърна внимание на някои точки, на които ще се спра по-подробно. Ние имаме време до 16 ноември, за да даваме предложения за промени и ще имаме достатъчно време за обсъждане. Искам да се спра на основните цели на регламента и след това ще се спра на основните точки от предложението на комисията и на точките, които са основни за работата на нашата комисия и на нашето становище. Когато разгледаме целите, първо става въпрос за свободното движение на моторни превозни средства и свободното прехвърляне на регистрирани автомобили в а, други държави членки на Европейския съюз. Това е важно за хора, които сменят а, своето местоживеене, например, хора, които работят или пенсионери, които искат да отидат в друга държава членка на Европейския съюз за няколко месеца и да заминат с колата си. Целта на предложението е да се намали административната тежест при издаването на регистрационни документи за този вид автомобили. Комисията твърди, че ще се спестят средства в размер на милион, милиард и половина евро годишно. Разбирате, че а, всеки, който се опитва да прехвърли автомобила си, трябва да мине дълъг и трънлив път пред множество институции. А, първо, за да а, раз, а, вали, т.е. да отрегистрира автомобила си в една държава и след това да го регистрира в друга. Ние се стремим да прехвърлим просто регистрацията от една държава в друга и ако успеем, това ще бъде голям успех за нас. Третата ни цел е злоупотребата и каражбата на регистрационни документи за автомобили. Това е доста широко поле, за действие и имаме възможности, особено в член 5 от е, регламента може да бъде отказана регистрацията на автомобил в държава членка на Европейския съюз. Или в съображение номер 6, там също така се изясняват а, е, този въпрос. Предложението на комисията споменава така нареченото обичайно местопребиваване. Това означава обозначава държавата, в която един преместен автомобил трябва да бъде регистриран. И това е урегулирано в член 3. предложението на комисията също така предвижда въвеждането на единен крайен срок за пререгистрацията на едно моторно превозно средство, което е преместено в друга държава. Държавите членки има много различни е, уреби по този въпрос. В Дания, например, този срок е две седмици а Белгия предвижда срок от 6 месеца за пререгистриране на автомобила. Всички останали държави членки имат различни срокове, които се движат между този период от 2 седмици и 6 месеца. Ние искаме да уеднаквим сроковете, за да можем по възможност да избегнем всякакви злоупотреби с сроковете. Това се урежда в член 4. След това става въпрос за електронният обмен на данни в член 7 между органите, отговарящи за регистрацията. Без тази електронна размяна на данни между различните органи не може да постигнем това опростяване, към което се стремим. Разбира се, че трябва някои правомощия, някои а, трябва да се откажем от а, някои а, елементи на досегашната работа, но това е в полза на а, постигането на целта. Също така става въпрос за взаимното признаване на регистрационни документи. Дори изискванията и техническите а, прегледи на автомобилите да са различни, а, трябва да се стремим към постигането на взаимното признаване на тази документация. Предложението на комисията също така казва, и урегулира в член 6 временната регистрация на автомобили, които са закупени в една държава членка и трябва да се регистрират в друга държава членка. Също така има специален регламент, който въжи за търговците, които регистрират автомобили. Като цяло може да се каже, че предложението на комисията е приложимо. Нямаме особена критика към него и смятам, че с това предложение се постигат целите, за които говорих. Това, което аз направих като докладчик, беше не толкова да предложа поправки, а по-скоро изясняване и подсилване на формулировките на местата, на които това ми се стори необходимо. Моето становище съдържа следните точки. Първо, аз приветствам усилията за намаляване на административната тежест при процеса на регистрация и прехвърляне на автомобили. Смятам, че е положително да се стремим към упростяване на процедурите и редуциране на разходите. Нашият председател Брайан Симпсън се опита, както и аз, да вгради в нашите предложения 20-те основни проблема, които гражданите виждат в общия пазар и това се намира в нашите предложения за изменения. В нашите предложения ние поставяме основният акцент върху упростяването на процедурите. В същото време сме на мнение, че трябва безопасността по пътищата да бъде гарантирана. Не мисля, че има смисъл да навлизаме в повече детайли, на, а, да регулираме още повече нещата. Смятам, че можем да се ограничим в рамките на предложението на комисията, което действително опростява положението. Защото колкото повече предложения за изменения има, толкова повече биха се усложнили нещата. И искам да приканя моите докладчици в сянка да се опитаме действително да опростим нещата, за да бъдат те в услуга на гражданите на Европейския съюз. Другата ни цел е че трябва да бъдем в съгласие, в хармония с пакета за годността на движение на превозните средства. Тоест, трябва да се стремим към спазване на всички разпоредби във всички държави членки. Защото ако приемем, че един автомобил, е регистриран в държава членка, в съгласие с всички разпоредби, всички изисквания, то не би трябвало да има разлики в стандартите и по отношение на безопасността на моторното превозно средство в други държави. Важно е за мен, както съм споменал в изменение номер 5, че а, законният собственик на документите за регистрация не непременно трябва да е един и същ с а, собственика на колата. Например, когато става въпрос за автомобил на лизинг или а, ако някой друг шофира съответното моторно превозно средство. Важно е също така да бъдат спазени стандартите за защита на личната информация при прехвърлянето на автомобилите. И тук искам да благодаря на нашите колеги от органа за от Европейския надзорен орган по защита на данните. По отношение на регистрацията за търговците не бива да се прехвърлят и да се нарушават а, разпоредбите на съответните държави. А, трябва всички изменения да касаят само трансграничната регистрация. Тоест, ако се правят изменения, то те засягат само Трансграничният транспорт. Така че не бива да се страхува никой, че трябва да се откаже от елементи от своята суверенност. И последният въпрос е, че трябва да бъдат споменати делегираните правни актове. Те са част от това предложение. По отношение на сроковете, за пререгистриране. Аз не съм направил друго предложение. Смятам, че можем да се придържаме към тези 6 месеца, предложени от комисията. Разбира се, че можем да обсъждаме този въпрос. Но а, един въпрос към комисията от касае член 5 става въпрос за отказа на органите да регистрират моторно превозно средство. И последната точка гласи, че такова такава регистрация може да бъде отказана, ако е пресрочен крайният срок, когато е изтекал прегледът е, за техническа изправност на автомобила. Тогава може автомобила да бъде върнат е, за техническа проверка в е, държавата на неговия происход и след това да се регистрира на новото място. Тук може да се съветваме с комисията и да вземем решение какво ще бъде нашето предложение. Тук комисията би могла да даде някакво предложение, някакъв отговор. И накрая искам да благодаря на колегите ми докладчици в Сянка. Ние се срещнахме, говорихме, аз изложих моето мнение. Моята молба е по възможно най-избитият начин да представим нашата гледна точка като гледна точка на комисията и да се опитаме да не разводняваме нашето становище с прекалено много точки и предложения. Смятам, че тук с по-малко ще постигнем повече. Благодаря за вниманието. Благодаря от името на социалистите, господин Паню. Господин председател, скъпи колеги, този регламент, свързан с упростяване и регистрацията на превозните средства държавите членки, е много уместен, защото отговаря на една от, от основните загрижености на нашите сънародници и на предприятията в европейския пазар с оглед задълбочаването на единния пазар. Въпреки това обаче проблема с регистрирането не е най-важният. Регистрирането на превозни средства не е сложно нещо. И тъй като регистрирането на превозните средства и на двуколесните се извършва съгласно а, директивата от 2C2 от 1997 година. Затова смятам, че не трябва да бързаме, скъпи колеги, и трябва да бъдем по-скоро да погледнем разумно на начина на усъвършенстване на единния пазар. През април комисията публикува някои законодателни становища за улесняване хармонизирането в Европа. Регламента е е прека последица на тези предложения. Съгласно регламента за техническите прегледи, някои държави членки ще трябва да преразгледат своите правила. В, в момента в много държави членки се изменят законодателствата в тази област и за това мисля, че не е уместно в момента да а, извършиме тези промени. Затова аз а, предлагам а, тези, тези изменения да бъдат разглеждани след влизането в сила на техническия пакет, предложен от Европейската комисия, но на основа на предложението на съвет от 1999 година свързан с технич, периодичния технически преглед на превозните средства, ремаркета и двуколесни. Това е, господин председател позицията на моята политическа група. Следващият оратор. For delivering a good opinion. Um, I think it's indeed important for us as the Transport Committee uh,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 говорим за трансгранични дейности. Искам обаче да обърна внимание на следното. Трябва да сме много внимателни как ще се прилага това законодателство в държавите членки. Защото винаги при упростявания сме конфронтирани с различни интерпретации, които в крайна сметка отново затрудняват гражданите. И това трябва да бъде а, много ясно подчертано. Благодаря на колегата Биркер за споменаването на проверките за техническа изправност. Това е много важно. А, важно е да се знае, какво се случва, когато регистрацията е отказана от органите за регистрация на МПС е, и тогава трябва да избегнем шофирането с старата регистрация. Може би ще имаме вече познатите ни проблеми с италианското законодателство, с които се сблъскахме в правната комисия с дефиницията в италианското законодателство на обичайното местоживеене. Съгласна съм с моя френски колега, че трябва да внимаваме безопасността на пътя да бъде спазена и трябва всички държави членки да се придържат към общоприятите стандарти защото има известно недоверие между държавите членки и дали навсякъде нещата са така под контрол, както би трябвало. Един въпрос, може би комисията ще ми отговори. Въпросите за пререгистрация често са свързани с застрахователни въпроси, например случай на някаква авария или катастрофа когато липсват документи или липсват технически проверки, трябва да бъде ясно какви последици ще има това в застрахователна посока. Смятам, че ще може да се очакват също така прехвърляния на автомобили. Например, студенти често не прехвърлят автомобилите си, когато отиват да следват в чужбина, за да си спастят разходите за паркиране. Не искам да говоря за служителите на Европейския съюз в Брюксел. Така че смятам, че не можем да очакваме масирана вълна от пререгистрации на автомобили, но трябва да се опитаме да създадем стройни правила. Ако също така са спазени изискванията към защитата на личните данни, съм, ще бъда много доволна. Благодаря. To back of the room, a group of 15 students who are from the Institute of Public Administration at Leiden University. So welcome to our meeting.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 Обажда ли се Париж? Okay, Peter, can we try again No, На, на холандски, ако обичате. Да, много силно ли говоря аз? Та има шум. Не, бе, не, не, нещо... Да, ако обичаш, Питър, опитай пак. Е, не си нося сега пособията за крикет у мен. И така, господин председател, мисълта ми беше, че в тази група се разисква ключово предложение. Е, говорим за единен пазар, как да се доближим до гражданите, как да се преодолеят наличните препятствия и как да се отървем от тях. Така че искам да подкрепя докладчика, обаче искам да повдигна някои специфични въпроси към комисията по някои от измененията и особено измененията на докладчика които всъщност се, се отстраняват от, новите правилници, от новия правилник и по-специално изменение 7 за регистрацията на професионалните автомобили и че е, срокът е 3 месеца. За момента се продават доста автомобили, обаче мисля, че се продават основно лични автомобили, така че срокът от 3 месеца е твърде кратък. Така че така че мисля, че нещата се осложняват от самия докладчик. Имам предвид изменение 7, но като цяло можем да подкрепим доклада. Господин Кот Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Пиркер. Проблемът, за който искам да говоря, вече беше споменат. Става въпрос за преработването на регламента за техническите проверки. Там се казва, че при смяна на собственика и при прехвърляне зад граница е необходима нова техническа проверка. Тук съм съгласен с господин Пиркер. Благодаря. Сега от името на комисията. Господин Голка. По, по принцип ние приемаме много радушно представителите на комисията. Благодаря, че, че ме поканихте и че има едно много положително отношение към предложението на комисията. Разбирам, че, че има доста изменения, които имат за цел да превърнат предложението в едно много по-ясно и точно предложение. Um, we can uh, say do not raise problems. Uh, Въпроса, който разглеждаме и който беше повдигнат многократно, е проблема с сроковете за МПС на предприятия и този срок да бъде 30, 30 месеца, като това залегне в делегираните актове. Смятам, че този въпрос трябва да наистина да, бъде, да залегне в текста. Има и, и проблем свързан с отчетния период. Ние предлагаме 4 години Възможно обаче този срок да не бъде подходящ за всички. Други проблеми, проблеми свързани с застраховките. Тук по, в момента не мога да коментирам проблемите свързани с застраховането на МПС, но като цяло ние приветстваме факта, че тези проблеми са повдигнати, за да могат да бъдат изяснени в по-нататъчната дискусия. Благодаря, господин Пиркър. Ако искате да добавите нещо. Само искам да благодаря за забележките на моите колеги. Ясно е, че ще имаме проблем с доверието, ако трябва да изчакаме първо пакета за годността за движение на превозните средства. Това би продължило прекалено дълго. Бих предложил да обърнем внимание на аспекта на сигурността и да сме подготвени, че ако този прият пакет влезе в сила в Европа, то неговите разпоредби ще трябва да бъдат спазвани. И тук можем да спорим дали да чакаме, докато започне прилагането на изискванията и да проверим дали тези разпоредби се спазват в еднаква степен в всяка държава членка или да се доверим, да, т.е. да работим на доверие, че когато тези разпоредби влязат в сила, те ще бъдат така или иначе спазвани, за да можем междувременно да постигнем в максимално кратък срок опростяването в полза на нашите граждани. Тук мненията могат да се различават. Аз очаквам вашите предложения за изменения. Иначе искам да благодаря за единодушието по много от въпросите засегнати в доклада. Господин Ванан, по процедурен въпрос ли? Господин председател, ако виждам какво става в е, имаме какво става в Генерална дирекция движение. Имам, е, има, аз повдигнах въпрос по изменение 7 е, за това колко трае регистрацията на професионалните автомобили, дали да бъде 3 месеца. Може би трябва да изчакаме да се случат някои неща. Голка, вие можете ли днес да обясните ли трябва първо да пишете на господин Ван Дак? Аз накратко се спрях на тази точка. Предложението на комисията в настоящия му вид е по-скоро смята, че въпросът трябва да се решава чрез делегирани актове чрез делегирани актове ще се определи срока на регистрация на професионални автомобили, така че трябва да помислим кое би било най-подходящо. Добре. Значи, мисли се по въпрос. И така, колеги, крайния срок за подаване на предложение за изменение е 16 октомври. Гласуването в нашата комисия ще бъде на 27 ноември. Е, още не знаем кога ще се гласува тази точка в комисията ИМКО. Но е, така или иначе най-важната дата за момента е 16 октомври. Това е крайния срок за подаване на изменения за е, предложение за изменение. Сега пристъпваме е, за на следващия въпрос общи правила за разпределение на слотовете на летищата в Европейския съюз. Господин Удиас има думата като докладчик. Симпсон, Благодаря, господин председател. Много, бях, много изменения бяха внесени, повече от 300. И това доказва още веднъж колко голямо значение се отдава на въпроса, свързан с слотовете на летищата. Аз съжалявам, че не можах да прочета внимателно абсолютно всички е, е, изменения, но съм готов да ги обсъда с е, колегите подробно. По принцип, измененията наблягат на, на най-чувствителните въпроси, като а, праговете от 80%, а, как, що се нарича серия от слотове и така нататък. Но като цяло не се засягат ограниченията, свързани с капацитетите на летищата. Аз мятам, че различните оператори е, трябва да поемат своите отговорности и всеки да направи съответните усилия, за да може да има е, едно, е, по, едно по-добро, една по-добра ефективност на капацитета на лети, летищата. Е, всеки трябва да поеме отговорността ти, както казах. Е, за да можем да намериме отговор на проблемите, с които се сблъсква цялата транспортна система и въздухоплаването в частност. Аз се надявам, че ще постигнем компромиси с комисията и съвета по тези тъй важни въпроси, свързани с праговете и е, проблема свързан с сериите слотове. Колеги, би било добре да можем да гласуваме този доклад на 6 ноември. междувременно ще бъдат а, а, организирани две технически срещи, както и заседание на 26 в Страсбург. Що се отнася до сериите слотове, а, а, ние смятаме, че трябва да се промени а, бройката на 15 през лятото и 10 през зимата. И също да, се, е, да има възможност е, тези серии да се определят спрямо спецификите на отделните летища. Е, зимен и летен сезон и така нататък. Един, едно е, предложението обаче, което се запазва, това е предложението свързано с последователността на използването на, на слотовете. Е, пет последователни слота. Същевременно, мисля, че трябва да намериме някакъв е, компромис за съчетаване на двете предложения. Същ, същевременно, По въпроса на мрежите, летища, тук има тук има а, единодушие. Става дума за така наречените координирани лети, лет, летища, включени в а, мрежите, според Евроконтрол и другите а, агенции. Тук а, има общи стандарти а, и смятам, че трябва да, предло... да, под... да пред подкрепиме предложението на комисията за назначаване на координатори. Имаме едно предложение на Фостър в този смисъл. За назначаване на едно или на едно летище като координатор. Мисля, че това е един въпрос от огромно значение. Също времено е необходимо дейността на координаторите да бъде колкото се може по, по-прозрачна и тук има консенсус. Също, също, същевременно има и предложения за изменения, в смисъл на повече независимост за координаторите. Независимост обаче не означава а, намаляване на прозрачността, а по-скоро представане на резултатите под формата на а, пакетни а, данни в а, измененията на Маринеско и други са засегнати финансовите аспекти на тази е, дейност. Тоест да има съответно преразпределение на, фин, на финансовото бреме между различните оператори с цел по-голяма прозрачност. Пети проблем свързан с правилата, свързани с увеличаване праговете от 80 на 85%. Разбирам, че този проблем е в центъра на вниманието на всички политически групи и има изменения в тази посока от различни автори. Трудно обаче да намерим альтернатива. Без добавяне на допълнителен капацитет. Аз мисля, че тук наистина предложението на комисията е, е уместно, т.е. да се намери начин за по-ефективно използване на наличните е, слотове. Няма въз, въз, въз, въз, възражения а, срещу разпределенията на слотовете на различните превозвачи, но някои колеги смятат, че трябва да има санкции за онези, които се отказват или връщат слотовете с закъснение и а, за, за тях, на тях да им бъдат наложени много по-тежки санкции, отколкото тези залегнали в ам, правило номер 18. Ние като законодатели смятаме, че трябва да да има и правна дефиниция, не само техническа дефиниция и някои Някои колеги, може би, под наценяват трудността а, за намиране подобна правна дефиниция, но аз смятам, че тя би била много, по, много полезна и в крайна сметка бихме могли да постигнем някакъв консенсус. Има много важно и е, интересно изменение на госпожа Лихтенберг е, относно правните, е, правната, правното основание и правната дефиниция на определянето на слотовете. Някои колеги Става дума за изменение 250 относно вторичната търговия с лотове. Някои колеги смятат, е, че, че тази практика трябва да се прекрати, но при, при, но при всички случаи, независимо от а, е, различните мнения, тъй като става дума за а, е, финансови средства и приходи, цялата тази система трябва да бъде много прозрачна. Трябва да се избегне положение на вторично вторична търговия с а, слотове, на, примерно превозвачи, които ги предоставят на други, а в последствие ги използват отново и така нататък. Колкото до печалбите от преразпределението на слов, слотове има предложения е, част от тези средства да бъдат предоставени на самите летища с цел е, увеличаване на техния капацитет. Е, при всички случаи трябва да има една един много хармонизиран подход за това, за да може да се намали административното бреме. Благодаря на колегите, които допринесаха и които ни помогнаха за това следващия. Благодаря. Първо искам да благодаря на докладчика. Благодаря ви. Вие, вие, вие очертахте картина на измененията. Дискусията е водена многократно до сега и е, за това бих искал да наблегна на някои наши позиции, особено на измененията, които проистичат от Народната партия. Дали да се губят или да се използват слотовете. Вие знаете, че като цяло е, има отрицателно мнение за промените в комисията, така че 85-15, по-скоро 85-20 не е достатъчно, за да се увеличи е, капацитета за полети. Ние знаем, че от е, чисто техническа гледна точка това е трудно приложимо. Освен това знаем, че и чисто практически е, това е, би довело до дисбаланс между правилата за приложение в Европа и правилата, които се прилагат на други места. От друга страна, е, трябва да има, да се положат много усилия, както в парламента. Знам, че ние сме амбициозни, но страна на комисията, за да се увеличи капацитета на летищата. Сега, е, е, серийните слотове и тяхната дължина специално нашата група иска да запази срока от 5 седмици. Сега Специално е, е, серийните слотове, по тях можем да се съгласим на компромис. Особено е, предвид, че има споразумение за използване на местните правила, а именно като си имат предвид е, спецификите в отделните летища. Но може би е, спецификата трябва да се съхрани, защото някои летища е, са е, достигнали е, точка на на, на, на задръстване. Сега, специално за координаторите, е, много често в измененията се иска финансирането да бъде по-прозрачно, но мисля, че предвид сегашното положение, е, ролята, която се предвижда за координаторите, не е осъществима. Е, така че е, ние искаме е, всички, които участват в организацията на летищата, летателните компании и така нататък, да поемат част от заплатите на координаторите, но трябва механизма да стане по-прозрачен и координаторите да бъдат по-независими. Nostro gruppo sulla slot reservation fee siamo in... Да, но има доста съмнения, колкото до е, таксите за запазване на слот. Същото се отнася и за механизма за санкции, е, за да станат те е, по-ефективни. Така че тази резервна такса която би била наложена на дадено дружество или на летателна компания, не знам дали би била нещо полезно, защото каквото и да е естеството на дружествата, някои от тях могат да си резервират слотове по чуждо име. Така че по-скоро тази резервация би трябвало да се контролира как се използва, не да налагаме такси наляво и надясно. А, можем да наблегнем и върху предложеното от докладчика база данни за летищата. За момента се търси компромис защото е трудно да се постигне споразумение. Обаче не бива е, да осложняваме бюрокрацията и е, да я отежняваме за летищата. Специално в нашата група все още се мисли за това какво да бъде, каква да бъде правната дефиниция на слотове от часове, времеви слотове е, всъщност е, трябва първо да се уточни кой е собственика на този слот. Е, от юридическа гледна точка, може би това е нещо странно, да не кажем аномалия, и ние трябва да се постараем да я отстраним. И ще обсъдим въпроса в групата, за да се види доколко това предложение на комисията ще ни даде възможност да постигнем решение. И накрая, е, господин докладчик, е, вторичната търговия с слотове. Доста колеги от групата направиха необходимото, за да може тази вторична търговия да стане по-прозрачна. Има едно храбро предложение от е, френската от, от френски колеги, те искат да се избегне всякаква вторична търговия, каквато и да е била тя, и то от самото начало. Ние мислим по този въпрос в нашата група и е, смятаме, че е, вторичната търговия е необходима, но трябва да бъде регламентирана и прозрачна. Не трябва да се стигне до финансова търговия и до спекулативен пазар с лотове и за това ние ще се постараем да се постигне компромис. Innanzitutto complimenti all'onorevole Ugias. Благодаря ви. Чудесна. Свършили сте чудесна работа. Благодаря. Благодаря, че взехте предвид повечето от измененията, които внесахме. Искам обаче да се спра на някои от проблемите. Първо, независимостта на координаторите. Както и другите колеги. И аз считам, че координаторите трябва да се радват на много голяма независимост. Същото трябва да въжи и за разпределението на слотовете, но всичко това трябва да става при спазване на строги правила на прозрачност. И аз направих няколко предложения за изменения, в този смисъл. Колкото до вторичната търговия, да, добре, но само ако има строги правила и прозрачност. Приходите от тази търговия трябва да бъдат предназначени за подобряване на инфраструктурата и разширяване капацитета на летищата. Може би трябва да се създаде някакъв фонд, в който да участват различни агенции или във всяка страна да има фонд, който да бъде управляван от съответните а, отговорни инстанции. А, смятам също времено обаче, че не трябва да се създават нови категории летища. Това ще доведе само до допълнително объркване. Сега, колкото до 80-20, аз мисля, че а, трябва да, да се преразгледа по отношението и предложението на комисията ние сме по принцип предимно за фиксиране на обемите на 85 и 15, да има по-дълги серии слотове, по-дълги по-дълги да бъдат сериите на последователните слотове, като обаче трябва да се гарантира да не се, е, това да не даде в ущърп на ново, е, новопоявяващите се компании на съответни летища. Когато има, да речеме, е, дадено летище е прекалено задръствано, има много голям трафик, просто може би трябва да се прилагат и допълнителни правила, но Виждам, че и някои колеги продължават да се придържат към разпределението 80-20. Сега, но при всички случаи аз смятам, че трябва да запазиме серийността на слотовете, дори те да не са последователни. В а, хода на преговорите с а, съвета ще трябва да настояваме на нашата твърда позиция и да бъдем по-амбициозни. Госпожа Лихтенбергер. Госпожа Лихтенбергер, благодаря. При това досие не бива да забравяме, че говорим за много малък процент от слотовете, т.е. не правим генерално преразпределяне на слотовете, а само на много малка част от него. Искам да обърна внимание и на някои точки, които е добре да бъдат включени защото по време на кризата с вулканичният прах е, би било много добре да има координация между въздушния и железопътния транспорт. И когато се стигне до преразпределене на слотовете и вторичен пазар, това трябва да бъде в спазване на екологични стандарти. Смятам, че този аспект не е достатъчно добре застъпен в настоящото предложение. А по отношение на дефиницията какво представлява слотът, бяхме свидетели на пространно представене, дали това е нематериално нематериална вещ, кому принадлежи и казахме, че това е публично благо и то трябва да бъде разпределено според а, критерии за справедливост и също така за еколог, екология. Благодаря, господин Дивака. Господин председател, две кратки забележки. Чух изложението на докладчика и смятам, че задачата му не беше лесна. Двете забележки смятам, че е важно да се води нашата дискусия на международно ниво, не да се занимаваме с вътрешно европейски проблеми, а да обърнем внимание и на въздействията в глобален мащаб. Бих искал да обърна внимание на моите колеги върху този аспект. Втората ми забележка е свързана с конкретен а, конкретна част от въздухоплаването, така наречената бизнес авиация. Тя е от регионално значение, но и а, е от значение и за по-големите летища. Трябва да обърнем по-голямо внимание на а, тази бизнес авиация и трябва да продължим да подкрепяме бизнес а, авиацията. Сега давам думата на господин Бодуин от комисията. Uh, uh, Добър ден на всички. Надяваме сега, че всъщност това ние не си разиграваме Евровизия тук. Благодаря на господин Уджас благодаря за подробните изменения е, в предложението за слотовете. Е, господин Уджас, аз съм напълно съгласен с това, което вие казвате, но всъщност ние се опитваме е, да направим, да, да, да оптимизираме използването на слотовете. Това ни е работата. Искаме системата да работи колкото се може по-добре, особено да се увеличи ефективността, без да се увеличат разходите. Това е нашия е, модус операнди. Много се радвам, че основното това, което вие предлагате, изцяло е, може да се е, приеме от членовете на Комисията по транспорт. Увеличава се прозрачността и използването на независимостта на собствениците на слотовете. Ние не искаме да се радикализира системата е, ние не търсим нов капацитет е, на летищата, просто искаме да бъдем прагматични. От всички изменения става ясно, че е, всички политически партии се безпокоят от нашето предложение първо за 85-15 и връзката с серийните слотове. Тези въпроси са свързани, но всъщност е забележително това, което се предлага, е, а именно тези два въпроса да се разглеждат е, по-отдално. По най-дългите серийни е, слотове ние искаме това да става по някакви допълнителни начини и чрез седем слота прави се оценка на въздействието, обаче смисъла не е пълен, но все пак много ясно става ясно, че трябва да се запазят възможно най-дълги дългите е, серийни слотове 10-15. Теоретично погледнато, ако ние трябва да запазим е, серийни слотове до 5 слота, тогава е, ние е, категорично бихме защитили, както вече казаха двама, доклад, двама е, че трябва да се има възможност, че летищата трябва да имат възможност да увеличават тези слотове самостоятелно. Т.е. трябва да бъдем прагматични. Това се отнася за Лисабон, за две от летищата в Лондон, Париж, Шарл де Гол, Рим и Цюрих. И отново, ако видите, ако се търсят економическа изгода, нашия анализ показва, че ако искаме значително да се увеличат слотовете до 9, е, до 9 е, летища, 50% е, има увеличение и това ще бъдат цели, които ще се прилагат навсякъде в Европейски съюз. В някои държави членки обаче се искат по-малки серии и те да бъдат правило. Ние, въпреки това, господин председател, сме убедени, е, че трябва да има възможно най- строго използване на слотовете 80-15 е, вместо настоящите 80-20 е, и на различни форуми аз категорично съм се противопоставял на това 85-15 това е конфликт на междуна... с, конфлик... с международната практика е, и искам да кажа само няколко думи за някои от това, което вие вече казахте. Първо, ако се предлагат правилата 85-15 за летищата, които са задръстани в Европейския съюз, е, нито една трета страна няма да, бъде, е, да и се попречи да се използва 80-20. Ние не можем да наложим 85-15 на която и да било друга страна. Е, не става въпрос за несъвместимост. А, освен това, ние всички знаем, че в Европейския съюз са най-задръстени летищата. Така че правилата за използване, които ние приемаме и законодателството, което прилагаме, трябва да отразява именно този факт. На трето място, място летищата е, знаят как да се използват системите. Те е, трябва да използват това, но е, все пак на, на АИТА, но тази система трябва да се прилага по цял свят. Така че ние се надяваме, че и ще се опитваме да убеждаваме АИТА да се промени, че промяната в 8515 не е против техните интереси и ние е, се разчитаме на Европейския парламент е, да прояви внимание по този въпрос. И съвсем накратко по другото казано от вас, за новите категории е, летища мрежа, виждате, че има някакво объркване. Е, ние ще погледнем измененията, но ако кажа, че ако системата се запази за държавите членки и да искаме данни за тяхния капацитет и особено за това е, какви е, полета има там и, и да има координация само при криза, само при спешни случаи или при управлението на единното небе, трябва да се обмисли въпроса. Сега, правното изменение на слота, юридически е, аспект, също трябва да се мисли дали е необходимо това. Тук ние използваме слота като право на ползване, но въпросът може да се реши, но винаги когато трябва трябва да се види всъщност кой използва и кой е собственик. Това е дилемата. Правото на ползване и собствеността. Сега, имаше интересни и привлекателни идеи, обаче има трудности. На последната среща на Комисията по транспорта ние не можем е, да е, е, обезкуражаваме вторичната употреба, т.е. простъпването на слотовете. Това трябва да се плаща от летищата в летищата, летищните такси. Сега, Колкото до резервацията на слотовете, трябва летищата всъщност в е, това, виждаме в Дюселдорф, е, че е, това, което се прави там е незаконно, така че с правилниците трябва да се даде права на отделните летищата и освен това да се да се използват приходите от цялото летище, за да могат летищата да правят пари. Господин председател, извинете, че говорих по-дълго, колкото ми се позволи. Исках е, е, само да спра на някои подробности върху е, принципа 80-20. И преди отново да дам думата на депутати, имаше писмо от летищата и там се казва, че Европ... дали Европейски съюз трябва да тръгне по посока на 80-15 и писмото е против това. Искам просто да ви кажа това, преди отново да дам думата на господин Одиас. Аз знам, че ние се борим с американците. Е, Те се борят с 6... 6, 6, 6 с, а, с да. Заместник председателят Калас получи това писмо от председателя на въздухоплавателните кампании в Съединените щати. Ние не смятаме, че този проблем има нещо общо и ще има последици за а, държавите членки. Ако е ако американците искат да говорят за ответни мерки, ами тук, нека да си нека да, да приемат първо а, правилата, които е въвела Аята, защото те не ги прилагат на практика. Така че ние сме готови да обсъдим въпроса с тях, но мисля, че тук не, не, е, не е мястото и, и не е реалистично да се говори въобще за ответни мерки. Господин Уджас. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на моите колеги за направените коментари. Забелязах техният конструктивен и отговорен подход на всички политически групи, които направиха изказване. Комисията има силна позиция и държи на някои точки от е, своето предложение, от друга страна е готова на компромиси и на преговори в други точки. Това е радващо. Не искам да казвам повече, защото изложението ми беше по-пространно. Съвсем накратко. Не се спрях на някои аспекти, като например бизнес авиацията. по този въпрос съм изцяло отворен. Това е част от въздухоплаването, който също е много важен за цялостната система на транспорт. Същото въжи и за системата на интегрираните билети, т.е. билети, които са както самолетни, така и железопътни. Обсъждахме вече този въпрос и установихме, че колегите ни са изцяло отворени към този въпрос. И накрая трябва да изясним някои аспекти, като например съвместимостта между решение, което вземаме ние и решенията на летища в държави извън Европейския съюз. Тук ще трябва да потърсим решение, което ще доведе до система, която няма да изключи Европа, а по-скоро ще свърже Европа с другите държави. Отхвърляме заплахи от каквато и да било посока. Ние сме с законодатели и правим предложение в защита и за ползата на нашите граждани. Разбира се, опитваме да се ги защитаваме по възможно най-добрия начин, без да обявяваме война. Това означава, че сме отворени за диалог. И аз ще продължа разговорите си заедно с моите колеги докладчиците в Сянка. Благодаря много. Искам само да ви напомня, че ще гласуваме тази точка на 6 ноември. Проблема ще бъде обсъден в пленарна зала през декември с другите две части от пакета. Ние приключихме с дневния ред за днес. В 5 часа има заседание на координаторите. Искам само да ви припомня, че утрешното заседание ще се проведе в зала А3Г3. А3Г3. Така че за сега прекратявам заседанието и ще продължим с координаторите малко по-късно.